Good afternoon. Um... Добър ден. В 3.15 започва монетарния паричния диалог, извинете, но имаме обичайните организационни съобщения. Знам, че колегите от Германия се чувстват малко по-емоционални днес, но все пак бих помолила и тях да заемат местата си. Първо, приемането на дневния ред, дали всички съгласни с дневния ред? Добре. Одобрение на протокол от 5 септември. Добре. Предполагам, че и протоколът е прият. И сега имаме съобщение на председателя с които да приключим преди паричния диалог. Първо доклад на АВКО за управление на много равнища и искам да съобщя за един доста дълготраен проблем, свързан с този доклад. Нееднократно съм заявявала загрижеността на нашата комисия във връзка с обхвата на този доклад, който включва Европейския паричен съюз и Европейския банков съюз. Нещо, което се е обсъждало от нас или подлежи в момента на преговори, които продължават. Председателят на АВКО, господин Касини, ми съобщи, че комисията АВКО е готова да обсъди предложенията на ЕКОН в съответствие с точка 50 от правилника и в съответствие с точка 9 от проекто резолюцията на АВКО. Става дума за изключителните правомощия на нашата парламентарна комисия, комисия КОН и АВКО ще включи нашите заключения в своя доклад без да се гласува. Тоест ние ще гласуваме по нашето решение и след това АВКО ще приеме без гласуване това, което ние сме одобрили. Освен това, АВКО смята, че онези части, които са включени в дял Д, но противоречат на мнението на нашата комисия, ще бъдат изключени от текста на част Д. В момента ЕКОН планира да проведе гласуване на 17 октомври. Това е дата, която е удобна и за комисията АВКО. Така че по всичко личи, нещата вървят в правилната посока. Що се отнася до простената процедура в съответствие с правилника, ЕКОН на 10 септември взе решение, че упростената процедура без изменения ще се ще се прилага към споразумението между Европейския съюз и Франция за приемането на законодателството за облагане с данък на спестяванията и законодателството в сферата на данчото облагане, което е отразено в доклада на колегата Нитраш от ЕНП. Също е така, по въпроса за неотдалечените региони на Франция. Докладчика е господин Каса ще имаме на 22 октомври гласуване, предшестван от кратък обмен на мнения по тези теми. Също така ще имаме бързо или по-скоро кратко обсъждане на директивата за платежоспособност 2 и Омнибус 2. Това ще бъде в началото на ноември. Разбира се, ако Европейската комисия на 2 октомври внесе своето предложение, както се очаква. Освен това, ще обсъждаме и директивата за борба с прането на пари. Тази директива ще бъде предмет на точка 51 от правилника. Ще имаме съвместно заседание на нашата комисия, Комисията по граждански свободи. Ще има 4 съдокладчика, тъй като има две водещи комисии. За сега календарът се предвижда последния начин. Представяне на проекта от доклада 6 ноември, крайен срок за изменения 15 ноември представяне на измененията. Първи, извинете, 5 декември и на 20 или 21 януари ще бъде гласуването. И накрая по триалозите. Първият по директивата за реорганизиране на проблемните банки и органите за това. Това ще бъде обсъждано, е, обсъждано съвместно с правата и правомощията на Европейския банков орган. Продължава работата по неофициалните документи и се обменят становищата по предложените текстове. И сега за няколко минути ще направим пауза. И аз също ще да посрещна Марио и ще го доведа в нашата комисия. Okay, we, we, we will start if the uh, photographers can at least... И така, започваме. Надявам се, че фотографите няма да пречат на депутатите. Ние с Марио си разменихме неофициално няколко думи и въпреки всичките обвинения, това, което е написал във своето интер е вярно. Не знам в кой самолет, на коя авиолиния беше, е, но сигурно е поручал в Financial Times е, какво пише за него. And you'll present the ECB's Добре е дошъл, Марио. Очакваме да ни запознаеш с е, дейността на Европейската Централна банка. След това ще имаме по обичайната процедура за въпроси и отговори. Ще има 5 минути за въпроси и отговор, така че колкото по-дълъг е въпросът, толкова по-малко ще е времето за отговора. Така че благодаря на всички. Дам думата на Марио Драги. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми членове на Комисията по економически парични въпроси, за мен е удоволствие да се видя отново с с вашата комисия скоро след като вие проведохте важно пленарно гласуване на регламента по единия надзорен механизъм. Това гласуване беше предшествено от усърдна работа по междуинституционално споразумение по подочетността и прозрачността. Бих искал да благодаря и на председателя Шулц и на вашата комисия и на преговарящите с ангажимента да се установи и то успешно единия надзорен механизъм. Нашите две институции споделят общ интерес, а именно да започне бързо и ефикасно да се осъществява банковия съюз. Проекто споразумението между институциите осигурява високи стандарти на прозрачност и подотчетност. Същевременно се защитава поверителната информация. Ще продължим да работим в подобен конструктивен дух през предстоящите месеци и се надявам, че това ще позволи бързо да се формира и надзорния съвет. Днес първо ще направя преглед на скорошните економически и парични събития и промени в еврозоната. След това ще се спра на двете теми, които ви избрахте за нашето обсъждане. Въздействието на нашите нестандартни мерки и новите задачи на ЕЦБ – контекста на променената архитектура на Европейския паричен съюз. След нашата среща през юли получихме положителни данни за економиката на еврозоната. След 6-3 месеца на негативен растеж, реалният БВП нарасна с 0,3% в сравнение с предходното 3 месечи. Мерките за укрепа на доверието и наблюдението на производствената дейност показват, че европейската економическа дейност продължава, макар и бавно, да се възстановява, независимо от това, че през юли данните за производствената дейност бяха сравнително слаби. Економическата дейност би трябвало да бъде подпомогната от постепенното подобряване на вътрешното търсене, паричната политика на ЕЦБ и укрепването на външното търсене на стоките, услугите, изнасени от еврозоната. Обаче безработицата в еврозоната остава прекалено висока и възстановяването трябва да стане по-стабилно. Годишната инфлация в еврозоната намаля до 1,3% през август тази година, което е по-малко от показателя за юли 1,6%. Натискът от страна на цените остана доста слаб и това отразява слабото общо търсене и не особено бързото възстановяване. Средносрочните и дългосрочните очаквания за инфлация продължават да бъдат тясно свързани с ценовата стабилност. Рисковете за перспективата за промените в цените се очаква да бъдат като цяло балансирани в средносрочен аспект. Паричната и кредитната динамика остана сравнително слаба. Годишния дял на промените на заемите за частния сектор и особено за фирмите отслабна, особено през юли. Тази слаба динамика на кредитирането отразява сегашния етап на бизнес цикъл, но също така и засиления кредитен риск, както за заемодателите, така и за кредиторите. През лятото 2012 година имаше значително подобряване на ситуацията на банките, но това все още не се е отразило на по-голямо предоставяне на кредити. На този фон управителният съвет на ЕЦБ се е ангажирал с запазване на паричната политика, която да отразява промените в лихвените проценти на паричните пазари и основните лихвени проценти на ЕЦБ продължават да бъдат на сегашното или на по-низкото ниво и това се очаква да продължи продължително време. Това очакване беше допълнително потвърдено и през август и през септември. И то се осъзнава то се основава върху това, че не се очаква сериозен ръст на инфлацията. Предвид цялостна слабост на економиката и доста слабата парична динамика. Ние ще запазваме мерките за парични корекции, които са обосновани от перспективите за ценовата стабилност. За да осигурим това, че паричната политика отговаря на условията за финансиране в по-широката економика, необходимо е да се предприемат действени мерки за по-нататъчно намаляване на разпокъсаността на кредитните пазари в еврозоната и да се засили устойчивостта на банките. Паричната политика допринася за тези цели, но тя само може да реши конкретните проблеми, но не и структурните проблеми. Чрез неограничен достъп до рефинансиране на централните банки срещу достатъчни обезпечения, нашите нестандартни мерки са от ключово значение при намаляване на натиска върху банките. Тази рамка за обезпечаване на кредитите е коригирана с цел да се гарантира това да има достатъчно трайна защита от риска. Например, при структурираните финансови продукти. Гарантирането на това да има ликвидност за платежоспособните банки подпомогна да се избегне рязкото променяне на съотношението между заемния и собствен капитал на банките, нещо, което беше изключително вредоносно за економиката. Изкупуването на държавния дълг с незабавно плащане беше един от механизмите, които станаха ефективни спирачки пред проблемите за ценовата стабилност в еврозоната. Те дават на правителствената възможност да осигурят фискална платежоспособност и да изведат економиката на пътя на стабилен растеж. През последните 12 месеца доверието към еврозоната се възвърна. В резултат от това разпокъсаността на пазарите за финансиране в еврозоната намаля. Това подобряване се дължи не само на нестандартните мерки на ЕЦБ, но също така и на напредък от страна на правителствата да подобрят управлението на еврозоната и продължаването на реформите от тяхна страна. Потоците на депозити от страни в особено тежки ситуации спря и дори се обърна. Достъпа до пазарите за банките се подобри. Всички тези подобрения основно се отразяват в постоянното авансово изплащане на средствата от редица банки, които бяха заели средства от ЕЦБ. Изплащането на кредита от Централната банка е, разбира се, признак на нормализирана ситуацията. Но независимо от това, намаляването на излишната ликвидност може да засили натиска в посока нагоре. Ние, разбира се, ще обръщаме и занапред особено внимание на последиците от тези тенденции. И бих искал накрая да спра на задачите на ЕЦБ в контекста на променената архитектура на Европейския паричен съюз. Условията от Мастрихт бяха значително засилени от началото на кризата – Европа засили допълнително фискалния и макроекономически надзор, създаде постоянен механизъм за управление или борба с кризата и подобри институционалната си рамка. Европа бързо се придвижва в посока създаване на един надзорен механизъм за банките в еврозоната. Основен приоритет за последното три месече от тази година е да бъде допълнен този механизъм с единен орган, единен фонд за реорганизиране на проблемните банки, така както се предлага от Европейската комисия. ЕЦБ подкрепя предвидения график за създаването на този механизъм за реорганизиране на проблемните банки до 1 януари 2015 година, нещо, което пълна мярка отразява спешността на решаването на този проблем. И сега няколко думи за конкретната роля на ЕЦБ в напредъка по пътя към един пълноценен банков съюз. Вече през 2010 година с решаващия принос на вашата институция Европейския съвет за системен риск беше създаден с цел да наблюдава макроекономическите рискове в финансовата система като цяло от гледна точка на благоразумното управление. ЕЦБ осигури секретарията на този орган и продължава да го подпомага. Тази година с скорошното влизане в сила на единия надзорен механизъм ЕЦБ и изцяло готова да поеме новите си задължени отговорности и да бъде подотчетна в съответствие с това вече е започнала подготвителна дейност, за да се гарантират вече новите задачи се изпълняват ефективно и професионално. Взаимодействието между новите и вече съществуващите функции в сферата на паричната политика. Независимо от това, ЕЦБ ще спазва неотклонно принципа на разделението между паричната политика и банковия надзор. Такова разделяне, предвидено от регламента за единия надзорен механизъм, ще гарантира това, че ЕЦБ ще продължи да изпълнява основния си мандат на осигуряване на ценова стабилност. Реалното разделяне на паричната политика и банковия надзор ще се изпълнява и на нивото на вземане решения, и на нивото на вземането на чисто технически експертни решения. Ще бъде създаден отделен надзорен съвет – за да подготвя и изпълнява решенията. Освен това, разискванията на управителния съвет по надзорните въпроси ще бъдат стрикно разграничени от решенията по паричната политика. Това разделение между двете задачи ще бъде подкрепено от отделните заседания с отделна програма и цели. Накрая няколко думи за участието на ЕЦБ в тройката. През 2010 година съветът ни помоли да предоставим техническите ни знания и умения, за да може да се създаде и да се наблюдава програма за финансово подпомагане, извършвана от Европейския съюз и Международния валутен фонд. Междувременно ЕЦБ получи редица конкретни задачи по силата на вторичното законодателство на Европейския съюз и договора за единия механизъм за стабилност. Ние действаме съвместно с комисията. Както и преди, ние сме готови да споделяме нашата позиция по ситуацията в страните обхванати от програмите с Европейския парламент и да обясняваме какви точно препоръки сме отправили като част от тройката. Обаче важно е да се помни, че еврогрупата е групата, която реално решава дали да се предостави финансова помощ и при какви условия. Благодаря ви за вашето внимание. С нетърпение очаквам вашите въпроси. Благодаря. И благодаря за вашата готовност да бъдете е, да говорите за въпросите, свързани с тройката по такъв прозрачен начин. Това не винаги е възможно, особено когато въпросите засягат Международния валутен фонд. И така, минаваме е, направо към въпросите от името на НП Жан Толко Сеса. Благодаря госпожо председател. Господин Драги, благодаря ви. Аз бих искал да ви попитам за последствията за, на, на избора на госпожа Меркел за канцлер отново но това ще е по-нататъчен въпрос. Сега ролята на Европейската Централна банка като надзорен орган. Ние знаем, че по силата на междуинституционалните споразумения има нужда от прозрачност, но също така тук става дума и за поверителност. Сега започва обаче фазата на прилагане на целите, които бяха заложени в регламента. Е, има единни насоки за, от страна на Европейската Централна банка. Вие говорихте за това, че административното разделение ще остане между е, е, надзорния орган и Европейската централна банка. Какъв е графикът обаче, времевия график за прилагането на регламента, колко време ще трае създаването на надзорния орган? Thank you. Благодаря. нека да преформулирам въпроса ви последния начин. Каква е подготвителната работа за надзорната функция на банката? Ще кажа следното. Доволни сме от напредъка в момента. Европейската централна банка може да поеме отговорностите си, заложени от регламента за единия, надзорен механизъм. Напредъкът е подкрепен от сътрудничеството между банката и националните надзорни органи. Имаме специални структури, за подготовка на единия надзорен механизъм имаме екип за надзор, имаме представители от висшестоящи експерти от националните органи и имаме готовност за предприемане на мерките. 78 експерти са изпратени от националните надзорни органи в Европейската централна банка, да, за да оказват помощ. Има четири области, в които се наблюдава напредък. Ще спомена тези области. След, след, последствие ще се спра на подробностите. Най-напред изготвяне на насоките. Втората област е докладването по отношение на надзора. На трето място е развитието на рамковия регламент и четвъртата област е подготов, предварителната подков... подготовка на оценката на баланса и на цялата работа на 38-те банкови групи, които ще са обект на надзор. Тази оценка се основава на три стълба – оценка на риста, на баланса и стресовия те, и теста на за стрес. Нека ви кажа нещо за графика. Има напредък през последните месеци. благодарение на усилената работа от страна на Европейската централна банка и националните надзорни органи. Европейският надзорен механизъм трябва да бъде приложен за, в рамките на една година след одобряване на законодателството. Ние ще изготвим доклад до Европейския парламент. Това ще е тримесечен доклад, който ще бъде изпратен на съвета и на комисията също. Thank you. Um, oh, right. Actually, I've got a little note here. Благодаря. Вероятно ще гласуваме през декември в пленарна зала за номинации на председател и заместник-председател на Европейския единен надзорен механизъм. Сега Елиса Ферера има думата от името на социалистите и демократите. Благодаря, господин Траки. Ще говоря на португалски. Председателката, моля, спазвайте времето за изказване. Господин Драки, много благодаря за това, че сте отново сред нас. Както казаха, каза и преждеговорившият колега, Има напредък по отношение на дейностите на Европейската Централна банка, но въпроса с тройката е щекотлив. В Португалия Португалия изпълни доста препоръки, но въпреки тях в страната има рецесия, има безработица и имаме дълг от 130% от ПВП. Има лихвени процента на облигациите от 7%. Ние смятахме, че ще има възстановяване и има такива сигнали за възстановяване, но те са много слаби. Вие говорихте за ОМТ, за транзакциите с незабавно плащане и изкупуване на държавния дълг. Какви ще са последствията обаче от тези инструменти? И още. Бих искала да знам дали имате оценка за активите на банките, без да прилагате механизъм за реконструи... ре... реорганизация на банките. Може ли да направите предварителна оценка на активите? И на следващо място. Какво ще се случи с рефинансирането на банките в разстояние на 10 от 14 години? Има фонд, обаче той до голяма степен неговата дейност не е осигурена. Сега за Португалия. Както казахте, ние видяхме първите сигнали за възстановяване на финансовия фронт. Е важно да се каже, че страните не бива да подценяват прогреса, който са постигнали в рамките на финансовата консолидация. Сега е момента да се говори за, за продължаване на финансовата консолидация. Това сме го повтаряли много пъти. По-малки разходи, по-малко облагане и използване на данъчни инструменти. Трябват ни по-нататъчни структурни реформи. Някои страни трябва да приложат структурните реформи, главно в областта на реалните продукти, в областта на конкуренцията и в областта на услугите. Други трябва да приложат тези мерки в рамките на трудовия пазар, но тези мерки, структурните мерки са много важни. Да се поддържат тези реформи, да се поддържат балансът е, е много важен. Сега за Португалия нещата са свързани много с приватизацията. Това нещо не бива да се забравя, когато се говори за Португалия. Последните събития сочат, че даже а, слабите сигнали за възстановяване предизвикват пазара да реагира много остро. Пазарът е несигурен, нещата могат да се влошат, за това е несигурен пазарът. Не е нещо, което ние просто може да забравим. Има необходимост от пазарна дисциплина. Тя съществува, но тя трябва да продължи. Ние правим всичко възможно за това. На второ място, как може да се направи оценка на активите на банките, без да има механизъм за реорганизация на банките? А, такъв механизъм трябва да е на лице преди ние да поемем нашите задачи. Защото Графикът ще е много кратък за одобряване на механизма за реорганизация на банките. Но още на тази, в тази първа фаза трябва да използваме и национални механизми. За оценката на, на активите и за оценката на стресовия тест трябва да имаме също така и национални мерки. В Европейската Централна банка ние естествено ще правим оценка на риска, оценка на активите и ще имаме, ще дойдем до нашите заключения, но в същото време ще е хубаво да има и национални мерки. И накрая, за финансирането до 10-14 години. 10 години като времеви хоризонт не е амбициозна цел. Това е прекалено дълъг период. И съм съгласен, че Междувременно трябва да има възможност за допълнително кредитиране. Това не трябва да е тре, е, трансфер. Нещата трябва да са обвързани с промишлеността, с бизнеса, но такива възможности естествено трябва да са на лице. Благодаря. Благодаря. Сега от Алте Силви Голар. Благодаря. и добре дошли сред нас. Последното, което казахте, много ме интересува. Нямате ли впечатление, че се намесвате малко в терена на тройката? Говорите за техническа оценка, по принцип за оценка. Казвате да, еврогрупата ще реши, но това е много важно за гражданите. Кой ще решава? прилагането на мерките, предложени от тройката. Вие наистина ли сте само консултант? Или, или какво? Наистина ли тройката решава? И на кого се отчита тройката? В началото на кризата бих казал, всички актьори предложиха тройката да бъде създадена и Европейската Централна банка предложи своята, своите знания, своята помощ на Еврогрупата, на Комисията, на правителствата, на Международния валутен фонд. Ние гледаме на тази роля като роля, която ще трае докато трае кризата. Естествено, в дългосрочна перспектива ние не смятаме, че Европейската Централна банка ще е част от тройката. Това е отговорът. Но в този случай кой взима решенията? Кой какво да кажа на хората, които ме питат? Вие казвате, добре, когато кризата свържи, но решения се взимат в момента. Еврогрупата взима решенията, не тройката. Еврогрупата решава да финансира програмите. Използват се за това национални бюджети. Националните денакоплаци плащат за тези програми. Така че Еврогрупата е политическата институция, ако мога да го нарека така, която взима решенията. Тройката е, има консултативна роля, що се отнася до Европейската Централна банка. И сега, искате ли да зададете допълнителен въпрос, Силви? Когато говоря с деца, например, аз не зная какво да кажа. Благодаря ви. Е, не може да сравнявате е, в еврогрупата с деца, но те биха били, биха се почувствали по по-ласкани. Сега от името на Екаре, Теркиан Епик. Е, Благодаря. Федералният резерв реши да намали закупуванията по количественото облегчаване но реши преди да продължи, все пак да изчака економически растеж. Аз се питам какъв е нашия отговор на количественото а, успокояване. Един трилион евро бяха дадени в дългосрочни а, е, сделки за рефинансиране с а, ниски стандарти за обезпечаване. В началото на този месец а, работната група поиска подновяване на тези дългосрочни рефинансирания, поне така пишеше в Wall Street Journal. Господин Ликанен заяви в Куриера де Ласера, един вестник, който добре познавате, че ЕЦБ е готов да дигне ликвидността на кредитните пазари, като излезе с други дългосрочни заеми. Може ли да коментирате казаното от контактната група и изказването на господин Ли Канен. Ще има ли нов кръг на такива дългосрочни рефинансирания, при какви обстоятелства и ще се намесвате ли скоро или не. Прав сте. Искам да кажа нещо за дългосрочното рефинансиране или ЛТРО. И целият обем е 331 милиарда евро, което отговаря на 60.5% от нетната ликвидност, която бе влята в началото. Това от една страна е добър знак, защото показва, че не разчитат банките толкова на финансирането и могат да се финансират или посредством пазара, или посредством депозити, или като обменят кредитни линии помежду си. От друга страна, Markets Watch говори за такава допълнителна а, ликвидност, която може да се окаже поле, полезна. Ние казахме, добре, ние имаме указания, които са различни от тези, на тези в САЩ, в Япония, дори и в Великобритания. Но ние сме готови да използваме всеки един инструмент, включая LTRO или дългосрочното рефинансиране, за да може е, пазарите на краткосрочни паза, е, кредити да отговарят на нашите изисквания за инфлация в средносрочен план. Uh, Продължаваме с зелените Свен Гиголд. Well, uh, Добре дошли, господин управител. Имам няколко въпроса по този единен механизъм за надзор първо, регламента изисква разделение между паричната и надзорната функция. Вие потвърждавате тук този принцип съвсем ясно. Следователно, мога ли да попитам дали от днес ще има заседания на надзорния орган в ЕЦБ за да сме сигурни, че има истинско разделение дори при вземането на решения. Или пък ще изчакате одобряване на председател или заместник председател. Ще има ли различно кариерно развитие? Така че хората, които се занимават с надзор, да могат да вземат решения, които може да не се харесат от валутната страна и да не се страхуват за кариерата си. След това тестовете за активи и за баланс. Може ли да потвърдите дали правителствените облигации ще бъдат подложени на стрес тестове в това упражнение? И накрая, може ли да коментирате дали ЕЦБ ще направи така, че оценките на активите на национално ниво да не се правят от националния надзорник, а от независими експерти, за да се контролира не само на ниво ЕЦБ, но и при създаването на баланса, за да може да няма конфликт на интереси. Благодаря. Thank you. Let me, uh... Благодаря. Ще повторя, че принципа на разделение се прилага изцяло и в ЕЦБ, но и в онези централни национални банки, които имат компетенции по надзор. Там има отдавнашен опит и той показва, че двете задължения могат да се изпълняват без да се смесват и да си пречат. Един от вашите въпроси беше... А, да, мога да потвърдя, че прегледа на активите и прегледа на балансите ще бъде извършен от ЕЦБ, от националните надзорници, от трети надзорници. Т.е. очакваме сътрудничество и от други надзорни органи на държави членки, които да извършват надзор една върху друга, както и надзор от независимо, независими консултанти. Това е изискване за всички държави членки ли е? Да, да. Ще има търгове. Ще се наймат на национално ниво консултанти. След това искаме да организираме такъв търг и за частен консултант в ЕЦБ. Оценките и на активите и на баланса са важни, само ако са коректни. Затова трябва да направим всичко възможно те да са точни. Защото че ще бъдат напълно безполезни, дори ще бъдат контрапродуктивни. Така че един от резултатите, който очакваме от тези тестове, от оценките, на активите, на риска, на баланса, е да разпръснем мъглата около а, случващото се в банките в еврозоната. Малко са пресилени нещата, но единственият начин да отговорим не е като кажем, че нещата са пресилени, а напротив, като хвърлим светлина. И е, по този начин ще извършим тестовете. Искам да кажа, че резултатът е точно толкова важен, колкото и процесът, защото за да постигнем тази цел, т.е. да изясним тези въпроси, трябва да бъдем изключително прозрачни. И както казахте, на всеки етап да се разрешават евентуални конфликти на интереси. Така разглежда нещата Европейската Централна банка, националните надзорници също по-рано споменах добрите отношения между двата клона и, и, и това е основно. Питахте дали ще правим стрес тестове на държавните облигации. Не е обсъждано още, не е решено. Групата на високо ниво още не е разрешила този проблем но искаме наистина да се вярва на решенията, които взимаме. Така че срещат, а, групата, извинете, на високо ниво, която е предварителния надзорен борт, ще реши и ще излезем със съобщение за активите средата на октомври, когато всички въпроси ще бъдат разгледани. За надзорния орган – ЕЦБ не назначава надзорния съвет, а държавните членки. Така че те решават как да и кого да назначат. Вие може да свиквате заседания. Не сте го правили. Ми, още не са назначени. К- какво заседание да свикам, като няма членове, които да заседават? Повечето са там. Ако не свикате заседание, няма демократичен контрол. Има има. През цялото време докладваме на групата на високо ниво. Тя е съставена от хора, които ще бъдат част от надзорния съвет. Казвайки това, държавите членки трябва да назначат членовете на този съвет, а не ЕЦБ. Така че ние сме в ръцете им. Междувременно искаме да се движим бързо и напред. Не искаме да попадаме в капан и да се забавя работата. Институционните решения трябва да бъдат взети, решения по принцип трябва да бъдат взимани, а ние трябва междувременно, преди да бъдат взети тези решения и да работим. Интересен въпрос беше зададен. Трябва да заседава Еврогрупата. Сега господин Шунтис от ГУЕК. Господин председателю, госпожо председател, господин говерньор, що се отнася до ЕЦБ като част от тройката? Въпросът ми е свързан с това. Вие говорихте малко по темата, но искам да кажете още нещо. Съвсем наскоро министра на економиката на Гърция заяви, че дебита или дълга на Гърция е стигнал до 180% от БВП. Тази декларация, това изявление всъщност отхвърля отговорностите, които са били прехвърлени на правителството. И той казва, че правителството всъщност дава други цифри, не говори истината. Говореше се за 160, а не за 180. още нещо. Друга част на тройката излезе с декларации, в които се казват или се цитират други цифри. Т.е. цифрите се разминават навсякъде. Тройката, а ЕЦБ е част и от тройката, днес прави оценка на програмата за спасяване на Гърция, за да види какво липсва в тази програма, какво допълнително трябва да се направи. И затова аз мога да задам следния въпрос. Ако една трета от а, членовете на тройката. Какво означава? Устойчив ли е този дълг? След това говорихте за това, че дълга трябва да падне под 100%, за да бъде устойчив. Ние говорим тук за 180. На трето място. Какво говорите за ЕЦБ? Говорите за преструктуриране на дълга? Имате ли различни сценарии? Има ли различни хипотези, по които се работи? Моля да ми обясните. Благодаря. Има ли нужда Гърция от трета програма? Твърде рано е да се задава този плюс. Втората програма за корекции в Гърция от европейска страна е до 2014 година. Програмата на МВФ ще продължи до 2016, началото на 16. Според нас е прекалено рано сега да се обсъжда една последваща програма или удължаване на настоящата. И също така това решение ще зависи и от това какъв достъп ще се даде на Гърция до пазарите до година, което много трудно може да бъде предвидено предварително. Що се отнася до ролята на ЕЦБ в тройката, коментирал съм и преди. Ние отговаряме за валутната политика което е чудесно. Добре е, че сме част от тройката във времена на криза. Ние няма, не даваме финансиране по нея, по програмите за финансиране, а ЕЦБ предостава ликвидност в подкрепа на банките в Гърция и други държави. Заинтересовани сме от това да сме част от тройката, защото така допринасяме с опита си при изготвянето и мониторинга на програмите. Но, както казах преди, това е свързано с периода на кризата най-вече. И така, няма какво да добавя към това, което вече казах. Съвсем набързо. Благодаря господин говерньор. Аз искам обаче да се върна на първи въпрос, който зададох. Нищо не ми казахте по първия въпрос. Какви са отношенията между ЕЦБ и МВФ? МВФ казва, че не е устойчив гръцкия дълг и прави предложения. Вие какво мислите по въпроса? Устойчив ли е според вас Устойчиво ли е да се стигне до над 180 пункта? 180% от БВП. Устойчив ли е или не е устойчив? Настоящата оценка е, че той е устойчив и не виждаме причина да променяме тази оценка. Едва ли друг отговор ще получим по този въпрос? 180% според мен е устойчив. Зависи какъв е дълга. СД е има думата. Благодаря. Добре дошъл, господин Драги, в нашата комисия. Искам да задам един въпрос за дългосрочната политика. В, в, в северните държави лихвения процент е много нисък вече доста време. Казахте, че е много важно да има обща политика по задлъжнилостта. Всеки път, когато се вземат решения по този въпрос, има известни съмнения, че лихвените проценти ще се качат и пазарите ще се изнервят. И аз се притеснявам дали това е нормално. Ще продължат ли нещата така? При какви условия можем да започнем отново да вдигаме ликвените проценти и през годините това ме притеснява. Настоящите ликвени проценти насърчават използването на лостови механизми и задлъжняване, макар че ние всъщност точно това не искаме. Искаме да избегнем задлъжняването в максимална степен. Благодаря. И аз благодаря. Настоящото указание се казва, че лихвените проценти ще останат на настоящото ниво или на по-низко ниво за продължителен период от време. А, тези указания се основават на средносрочната ни оценка на инфлацията. Както казах, инфлацията падна за еврозоната през август от 1,6 през юли до 1,3. И се очаква да остане под 2%, т.е. под 2% за дълго време. Имайки предвид слабостта на економиката и високата безработица. Така че, имайки предвид, че това е средносрочната ни оценка за тази политика и ни говорим за поддръжка на цените, т.е устойчиви цени. И затова сме излезли с такива указания. Очакваме или настоящото ниво да се запази, или да паднат лихвите. В същото време очакванията за инфлация са, са закотвени, т.е. те са твърди. Ето това е сценария, който е пред нас за един продължителен период от време. Освен това, е вярно и може би тук се крие и част от въпроса ви, че ниски лихви за дълго време означават риск. Знаем това. Били сме свидетели на такова нещо в миналото. Така че много внимаваме за рискове, които а, могат да подкопаят финансовата стабилност, които идват от а, ниските лихви. И ако има такива, трябва да се действа посредством макропруденциални инструменти. Това е рамката, но са ограничени доказателствата, че това е така. Right, uh, I'm glad you mentioned много се радвам, че споменахте макропруденциалните инструменти. Дали иска да се върнете към въпроси? Добре, не, тогава е НП. Верни Ланге. Я, Herr президент. Äh, Благодаря, господин председател. До сегашните мерки на е, Централната банка се радваха на подкрепа и от моя страна, вие бяхте е, твърда институция в кризата. За това противореча на колегите, които засегнаха проблема е, за тройката. Вече 10 или 12 пъти е, се говори за това. Аз обаче, аз съм съгласен с това, което прави ЕЦБ, но не с всичко. това, което каза господин Кигол, искам да го подкрепя. Имам резерви по отношение на разделянето на паричната политика и надзора. Това е нещо много сериозно. Вие казахте, нещата трябва да се разделят много стриктно. Що се отнася до паричната политика, вие сте независим, но надзорната, орга, надзорната дейност тя трябва да се контролира или от правителствата, или от парламентите. Как ще се случва тази, този контрол? Защото има проблеми при създаването на органа. Е, ние казахме през декември ще избираме председател или заместник председател, но вие още сега трябва да започнете създаването на, на механизма. Как ще са въвлечени в цялата работа националните органи? И е, на следващо място фонда за реорганизиране. Е, трябва, той трябва да се задейства до 2014 година. До тогава какво ще се използва механизма за стабилност и е, в тези рамки ще се създаде фонда, така ли? Но така се получава преплитане и то опасно преплитане на дейностите, надзор и парична политика. На следващо място паричната политика Американския федерален резерв и Японската централна банка преследват политиката на ниски лихви. Вие казахте това, обаче е опасно за пенсионните системи, за всички социални измерения на Европа. Европейската Централна банка ще се примири ли с това или пък ще се опитате на международно ниво да се върнете към една умерена лихвена политика. Thank you. Благодаря ви. Би било оптимално да се създаде този фонд за реорганизиране на проблемните банки, за по-кратък срок, не за 10 години, със сигурност бих съгласил с вас, че ЕЦБ не би трябвало да има нищо общо с този фонд. Mind, really. Но не знам доколко вие ще съгласите с това. Смятам, че ЕЦБ не би трябвало да има нищо общо с този фонд. Мисля си, че има опасност този фонд да не бъде захранен с достатъчно средства. Би трябвало да има възможност също така да има и други източници за финансиране. И тук има широк спектър от възможности. И честно казвам си, мисля, че процесът на размисъл все още е на един ранен етап. Някои предлагат, че трябва Европейски механизъм за стабилност да предостави кредитна линия на фонда за реорганизиране на проблемните банки. Това поне по сегашните договори не е възможно, но има различни варианти и те трябва да бъдат обмислени. По вторият ви въпрос за членовете на надзорния съвет. Бих могъл да повторя вече казаното от мен. Не е ЕЦБ органът, който назначава членовете, а държавите членки. Те ще са онези, които ще назначава членовете на надзорния съвет. Сега по-низките е лихвени проценти. Да, разбирам загрежеността, свързана с ниските лихвени проценти. Това е важно не само от гледна точка на финансовата стабилност, но също и за застраховането, за живото застраховането, за пенсионното осигуряване. И като цяло за спестителите. Всички спестители виждат, че спестяването се наказва чрез ниските лихвени проценти в дългосрочен аспект. Това, което правим тук е, е че ние разработваме парична политика за цялата еврозона – и второ, бих ви призовал да следите поведението на лихвените проценти, особено в Германия, през последните 3-4 месеца. Те се повишават, въпреки че нашият основен лихвен процент остава с един и същ. И причината за това е, че от много време изкуствено са били ниски цените на държавния дълг на Германия, защото Германия беше едно тихо обечеще, тиха пристан за паричните потоци, идващи от други страни. Но сега нещата се променят и виждате, че се повишават лихвените проценти и по държавните облигации на Германия, т.е. по германски държавен дълг. Ние дълго обсъждахме този въпрос с колегите от други страни извън Европейския съюз. Ние обменяме информация, обсъждаме проблемите. И що се отнася до финансовата стабилност, това беше с особена сила. Благодаря ви сега, господин Залба. Благодаря ви госпожо председател. Добре дошъл, уважаеми председател. Виждаме, че има положителни сигнали за възстановяване, за което говореше и нашата колега госпожа Ферейра от Португалия. Съгласен съм с вас, тъй като миналата седмица вие казахте, че Банковия съюз ще подпомогне възстановяването и ускореното възстановяване на економиката. Но това е в средносрочен, дългосрочен аспект. Обаче в краткосрочен аспект продължаваме да имаме проблем и проблемът е най-вече на малките и средни предприятия. Това, което предизвиква моята загриженост е нещо, за което говорише, господин Ланген. Ниските лихвени проценти. И не смятам, че те ще имат реално въздействие върху економиката на различни страни. Например, в моята страна 25% от МСП продължава да се сблъсква с основния проблем за тях, а именно затруднен достъп до кредити. И пет пъти е по скъпо е за испанските малки и средни предприятия да получат кредит, отколкото сродните малки и средни предприятия в други европейски страни. И се говори за възможността за инжектирана ликвидност. И ако тези нови инжекции на ликвидност наистина станат факт, как ще се гарантира това, че тази ликвидност наистина се инжектира в реалната економика, а няма да се финансира, например, закупуването на държавния дълг или по-скоро изкупуването на държавния дълг. Тоест как да се гарантира това, че тази инжекция на ликвидност ще се влее в реалната економика. Благодаря ви. Първо, ще изразя съгласието си с вас. Наистина, МСП е са основата на нашата економика мерки, особено в тези страни, които най-силно са засегнати от кризата. Също така съм съгласен съм с вас, че по време на тази криза станаха по-големи финансовите клич... пречки извинете, пред малките и средни предприятия. Влуши се тяхната финансова ситуация, но нека да не забравяме, че много МСП имат изключително висок дял на заемни средства в сравнение с собствения капитал. Разбира се, има и други фактори. И един от тях е това, че банковите избягват рисковете. Възвръщаемостта на кредитирането, коригирана с риска в много от страните в затруднен положение, не е достатъчно висока, за да искат банките да предоставят кредити на МСП. Както вие казахте, някои тях изкупуват държавни облигации, вместо да финансират реалната економика. Но има още една причина, която според нас е основната причина. Да, ние смятаме, че е проблем слабостта на балансовите отчети на МСП, това, че банките са предпазливи, но основният проблем за нас е липсата на търсене. Имаше едно проучване на кредитните потоци на МСП. Ние извършваме такова проучване сред банките и фактически питаме банките защо не дават кредити, но също така, макар и по-рядко, правим проучване на другата страна, а питаме малките и средни предприятия защо те не взимат заеми. И първата причина, посочена от тях, беше липсата на клиенти. И втората причина беше липсата на достатъчно кредит от страна на банките. Така че основният проблем е, че няма търсене и затова са потиснати кредитните потоци. Независимо от това, предприемаме многобройни мерки. Много често хората сравняват нашите програми с програмите за финансиране, за кредитиране в Обединеното кралство. Виждаме, че компонентите, например, широк спектър от контрагенти, по-широк спектър от обезпечения и по-низкия моторитет. Това са трите основни компонента на кредитирането и на нашите дългосрочни програми за финансиране, известни като ЕЛТРО. Така че предприемаме различни мерки. Наскоро решихме да намалим изискванията за рейтинга на някои ценни книжа, обезпечени с активи, включително и за МСП решихме да създадем нови възможности за искания за кредити, така че банките да могат да предоставят като аргумента за финансиране от страна на ЕЦБ това е, че те имат искания, заявки за кредити. Периодично водим обсъждането на рамката за обезпечаване. И тук, например, влиза и въпроса за намаляването на загубите при Or, uh, Също така ние искаме да реорганизираме пазара на мерките, които правят кредитите по-сигурни, така че МСП да имат повече достъп до финансиране. Благодаря. Благодаря. Въпросите стават прекалено дълги. Ани Подимата от името на социалистите и демократите. Благодаря ви, господин председ... госпожо председател. Извинете, господин Драги. Бих искала да спра отново на въпроса за ниските лихвени проценти. Аз също така съм заклична на този въпрос. Колегът ни спомена за ситуацията в Испания. А господин Ланген преди това говореше, говореше за това, че в много страни има огромен проблем с липсата на ликвидност. И има много сериозна разлика в лихвените проценти, отнасящи се до държавния дълг. Ако сравним, например, лихвените проценти за държавния дълг за Германия и за моята страна, ще видим, че разликата е в пъти. Искам да ви кажа, господин Драги, че вече от една година три от най-големите гръцки фирми преместиха своите централи в други страни, за да могат да получат финансиране. И, например, миналата седмица трета фирма хвърли своята централа в Белгия, за да има по-добър достъп до финансиране. Транспонирането на паричната политика така че да е приспособено за Испания и за Гърция, не би трябвало да води до Европа на две скорости, обаче какво правите вие, за да избегнете тази Европа на две скорости? Well, uh, let me uh, try to, to give a, a... Да, когато се опитваме да представим картината с сега съществуващата разпокъсаност в еврозоната, в началото на кризата разглеждахме тази разпокъсаност от гледна точка на финансирането и кредитирането. В началото на кризата разглеждахме и двата аспекта. Имахме банки, които функционират в страните в затруднен положение и разходите по финансиране бяха в пъти по-високи, отколкото страни не засегнати от кризата. И същото въжеше и за разликата в ликвидността. Това като цяло вече преодоляно като проблем. Това, което наблюдаваме през последната половин година, може би, виждаме, че с връщането на доверието вътрешните депозити се връщат в националните банки. Т.е. вече няма износ на средства от влоговете от затрудените страни. Ние използваме коефициента за дисперсия и виждаме, че този коефициент в еврозоната се е върнал към стойностите от 2007 година. Става дума за дисперсия на влоговете. Така че като цяло проблема с разпокъсаността на влоговете е вече продолен. И разбира се, има други проблеми, например достъпа на банките до имитирани в големи количества държавни облигации. Този проблем все още не е продолен, но не е толкова остър. Обаче някои други проблеми все още съществуват. Например, това вежи за лихвените проценти по кредитите. Там има много сериозна фрагментация в цялата еврозона. Ако видим премията за риск за кредитирането в страните, които са най-сложни условията, економическите условия, ще видим, че разликата там е много голяма в сравнение с страните, в които няма такива проблеми. Освен това, доходността по държавните облигации също е твърде различна. Някой от вас вече загадна за това. Разбира се, смята се, че държавният дълг на някои страни не е свързан толкова рискове и за това съответно доходността по държавния дълг не е толкова висока. и ни виждаме как постепенно нашата парична политика позволява да се възстанови цялостната система, включително реалната економика, но също така ще видим, е, че ще се преодолее и разпокъсаността, що се отнася до кредитирането на фирмите. Ние Имаме също така и държавни облигации с нулев риск. Сега ЕНП, госпожа Астрид Лулин. Благодаря ви, госпожо председател. Господин председател, вашите колеги в управителния съвет, включително и моя сънародник господин Мерш. И много се радвам, че той добре използва своите експертни знания след проблемите, които има. имаше. Наскоро господин Мерш направи интересни изявления пред е, медиите. Той говореше за прилагането на единния механизъм за надзор на банките – надзор, който ще обхване 130 банки. Нещо, което скоро ще започне да функционира. Но има нещо важно, което продължава да бъде проблем. И това е въпроса за спирачките. Това, което е необходимо да се определи е как рекапитализацията ще бъде разпределена между различните правителства. Дали има сериозни пропуски в балансовите отчети на банките? Искам да ви обясня, че тук залогът е много висок и искам подробно да обясня за какво става дума. В момента много се говори за създаването на фонд за реорганизиране на проблемните банки. Но тук има нужда от обяснения. Каква ще бъде връзката с спирачките и реорганизирането на проблемните банки? Дали това са взаимодопълващи се механизми или едно и също нещо, или това, това са два съвсем различни механизма? Наистина не можах да разбера това. Един друг въпрос. В една много интересна книга, съвсем наскоро публикувана, журналистът и економистът Франсуа Лангле обясни, че глобализацията намалява и отслабва, че има доста връща назад, особено в еврозоната от 2007 година сам. Тоест той казва, че глобализацията си отива. И ако това е така, то какво ще кажете за потоците на международни капитали в еврозоната? Дали това няма да бъде проблем, особено за управлението на едината валута? Благодаря ви. Thank you. I will... Благодаря. Първо ще отговоря на втори въпрос. Честно казано, нямаме някакви сигнали за това, че глобализацията намалява. И що се отнася до капиталовите потоци, виждаме, че случва точно обратното. Капиталовите потоци продължават свободно да се движат из целия свят създавайки различни парични условия, променики като цяло и обменните курсове и лихвените проценти и Федералния резерв на САЩ говори за намаляване или не намаляване на лихвените проценти. Виждаме, че има значителни потоци, включително и в еврозоната но ако се създаде благоприятна възможност на бързо развиващите се пазари, то тогава тези капиталови потоци, които първо са били насочвани към еврозоната, се пренасочват към тези пазари, така че глобализацията по никакъв начин не отслабва и също вежи и за движението на капиталовите потоци. А първият ви въпрос беше за механизма за реорганизиране на проблемните банки. По рано този месец ЕЦБ беше замолена да даде официално становище и то ще бъде публикуване. Искам да повторя, че този механизъм е необходим допълваш механизъм за един надзорен механизъм. Той е необходим, той е необходим за координиране на дейностите по надзор и реорганизиране на проблемните банки. Така че ЕЦБ приветства предложението на Европейската комисия за механизъм за организиране на банките и той включва три елемента. Единна е система, единен орган и единен фонд. Очаква се на 1 януари 2015 година този фонд да започне да работи. И този механизъм като цяло. Искам да кажа, че оценката за жизнеспособността на банките и реорганизирането на проблемните банки трябва да бъдат две различни дейности. ЕЦБ като надзор ще извършва анализ, но всичко останало ще се извършва от е, механизма за реорганизиране на проблемните банки. Що се отнася до ролята на ЕЦБ в този механизъм, ЕЦБ смята, че присъствието й трябва да бъде само на наблюдател. И накрая, по правното основание, разбрах, от правната служба на ЕЦБ е, че е, член 1-14 алинея е добра правна основа за предлагания регламент за механизма за организиране на проблемните банки. Доколкото разбрах, правните служби на всички институции на Европейския съюз поделят това мнение. Правната служба на съвета информира, че член 1, 14 ли не е напълно достатъчно правно основание. Сега по спирачния механизъм. Една и съща дума се използва в различни значения. Това, което ние наричаме спирачка в контекста на механизма за организиране на проблемните банки е, че този единен фонд ще бъде завършен, финализиран в рамките на 10 години. Но задава въпроса какво ще се случи, ако преди да изтъкат тези 10 години ще имаме нужда от средствата от този фонд. И тогава възможността за този фонд да заема средства, да заема, подчертам, средства от друг източник, е заложена и това е спирачния механизъм и И това е възможността да се спре това да няма възможност да се отпускат средства от фонда. Благодаря. Следващия оратор. Благодаря. Най-напред един коментар искам да направя. Това, което казахте за връзките с другите централни банки, беше много интересно. Имахме дискусии до момента, но нямат формализирана структура за взимане на решение. Няма глобална финансова архитектура. Това е просто коментар. Сега въпросът ми за, е за новата ви роля за надзора, вашата роля в надзора. И нещо, което питаха и колегите, но аз не чух добър отговор за е оценката на активите. е Това, както чухме, е много важно. Вие говорихте за това, че този анализ, тази оценка трябва да е убедителна. Но няма конкретни предложения за тази оценка. Няма предложения за това експертите да са независими и, и е, освен това как ще осъществите, как ще осигурите високото качество на оценката. Особено след като имаше критика по отношение на последните стрес тестове и за, независими, за, за независимостта на експертите. Как дефинирате независимостта на експертите? И освен това, за тези спирачни механизми, има ли такива механизми вече на национално ревнище? Въпросът ми е по-скоро се отнася към Франция, Испания и Гърция. Най-напред. Общата оценка ще се основава на една задълбочена методология. В момента изработваме тази методология и то в контекста на <clears throat> единния надзорен механизъм. Както казах, е, ние ще ползваме опита на външни експерти и както казах, ЕЦБ е обявила търг за външни консултанти. На следващо място – е централното ръководство е ключово. Ще има методология, която трябва да се прилага последователно и независимо във всички банки, които са обект на тези механизми. Естествено, важно е, подчертавам, да е, е, мерките да се провеждат централизирано, за да могат резултатите да се сравняват, да няма фрагментираност. На следващо място, проект менедж... Е, ме... ръководителите трябва да са на ниво и Контрол ще бъде осигурен за всяка стъпка на, при прилагането на методологията, за да може да се гарантира нейната убедителност. Сега за спирачните механизми. Трябва да вземем предвид най-напред факта, че банките междувременно са повишили е, своето ниво на даване на кредити, така че реалистично е това, реалистично е наличието на спирачни механизми, включително и за страните, които споменахте. Благодаря. Мисля, Емели, че господин Блум беше много категоричен по отношение на консултантите. Мисля, че е доста ясно чухме коментарите по този въпрос. Сега от НП госпожа Тайсън. Благодаря, господин председател. За Централната банка искам да попитам нещо. Ние инвестирахме много работа от страна на различни институции. Има политически усилия да се създадат високи стандарти, да се преодолее кризата, така че в бъдеще да няма такива кризи. Но нашата законодателна работа не е приключила. Работата ни по единия надзорен механизъм не е приключила. Моят въпрос е следният. Започваме с оценката на качеството, започваме с стрес-тестовете на банките. Е, има рискове да нещата да не се доведат до край. Въпросът ми е значи как да избегнем негативни резултати, как да избегнем паниката и хаосът при прилагането на стрес-тестовете. Трябва да вземем предвид състоянието на економиката и на банковия сектор. Аз говорих с комисар Бърне и той каза, да, трябва да има по-добра комуникация между финансовите министри, за да не се изпращат негативни сигнали. Може ли комуникацията да ни направи по-устойчиви и кой ще поеме отговорността? А Наистина, имате право да изразявате тази загриженост. Ние, спо, ние споделяме и разбираме, че трябва да се подготвим. Нашият минал опит също ни кара да направим това. Но този път смятам, че сме подготвени. Банките вече са предприели съответните марки, мерки. Има по- много по-голямо доверие в сегашните стрес-тестове в сравнение с предишните. Но нашата оценка ще е всеобхватна, ще е много стриктна, ще е строга и ние ще направим много добър преглед на всички банки. Много е рано да говорим сега за резултатите, за конкретните резултати. Смятаме, че оценката ще повиши прозрачността и ще върне доверието ако естествено сме готови да поемем и да приемем дефицитите. Затова мерките за спирачни механизми трябва да са на лице. Те трябва да са убедителни и съответно оценките и стрес-тестовете трябва да са убедителни. Ако няма такива национални спирачни механизми, ще се получи впечатлението, че цифрите и резултатите са а, такива, защото просто няма налични национални спирачни механизми. Те, спирачните механизми на национално равнище са ключов момент, те са предварително условие за успеха на цялата операция. Механизма трябва да бъде прилаган независимо и последователно, но трябва естествено да сме готови и да се намесим, когато има нужда.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 Всички испански банки се оказва, че ще бъдат под европейски надзор. Въпросът е обаче кой ще плати за грешките при надзора на Европейската централна банка, ако има такива. На, второто, на второ място. Няма надзор, убедителен надзор без грешки. Това означава, че някои банки ще фалират Е, кой ще натисне червеното копче при подобен фалит? Говори се за банки, които са прекалено големи за да фалират, но това, то и това означава, че ако такива банки фалират, ще има огромни загуби. Например, в Германия има Вестланден банкен а, ако една такава банка бъде принудена да фалира, кой ще поеме отговорността? Как ще се развият нещата? Благодаря. На първия въпрос. А, просто даже не ми се мисли за това, ако ЕЦБ направи грешка, кой ще поеме отговорността. Но вторът, втория въпрос е много важен. Още от самото начало ние казахме, че в момента, когато оценяваме приложимостта на и е, дейността на дадена финансова институция, жизнеспособността на тази институция, когато се оценява, трябва да се предприемат няколко операции. Какво ще направи Европейската Централна банка? Тя ще каже на Европейския комитет за системен риск, че дадена институция не е жизнеспособна. И тогава трябва да се вземе решение какво ще се направи с тази е, институция. Тя може да преустанови своето същество, може да се реорганизира, може да се рекапитализира и така нататък. Тоест съществуват много възможности. Това може да има влияние върху националните бюджети, но това са различни задачи. Е, виждаме как се разделят тук е, двата вида задачи. Имате от една страна надзора, който казва на бюджетните власти, на финансовото министерство на национално равнище или на хазната, че дадена институция не е жизнеспособна и че трябва да бъде прекратена нейното дейност или трябва да бъде продадена, да се слее с друга институция и така нататък. Двете задачи са различни. Те са независими една от друга. Това, доколкото знам, е практика във всички страни. Благодаря. Допълнителен въпрос. Това са някои от въпросите, които обсъждаме в триалога за възстановяването и реорганизацията на банките, т.е. колко, каква гъвкавост, каква степен на гъвкавост трябва да бъде дадена на банките, за да бъдат реорганизирани по различни начини и как инвеститорите могат да се намесят в цялата картина, какви могат да бъдат различните резултати. Но така или иначе това са неща, които все още подлежат на преговори. Марио, аз имам е, въпрос за макропруденциалния надзор и политиката на ЕЦБ. И Явно е, че политиката, макропруденциалната политика е нещо много важно като нов инструмент и може да бъде прилагана от ЕЦБ, когато тя започне, поеме своите функции като компетентен орган в рамките на Европейския надзорен механизъм. Ясно е, че паричната политика и надзорната политика ще имат пресечни точки и ще има влияние върху всички държави членки. Някои неща ще се отразят върху кредитите. Кой обаче ще осъществява макропруденциалния надзор и кой ще формулира тази политика? нямате някакъв някакъв орган, който да е между тези, да, поемете между тези два органа, както например в, Брита... в Великобритания. Ние работим на това. Макропруденциалната политика по принцип ще е в компетенциите и на надзорния орган, и на управле управляващия съвет, управителния съвет. Сега мислим за начини на сътрудничество между тези два органа, когато става дума за тези въпроси. Значи мислим за обмен на информация, за общи заседания. Трябва да намерим верните правила. А финансовата стабилност тук също е аспект. Това е съгреженост, е, която ни спускаме от поглед. И сме готови да намерим решение и то разумно решение. Това е неясна област още е неясно. Ние искаме обаче е, паричната политика да е отделна от макропруденциалната политика. Това постановява и договора. Е, така може да осигурим ценовата стабилност. Това улеснява нашата задача, защото ние знаем, че независимо от всичко, първичният мандат е, е мандата, с който трябва да се съобразяваме. Така че може макропруденциалната политика да се вижда като инструмент за решаване на локални, на местни проблеми. Например, ако в дадени области, части на еврозоната възникнат определени мехури, в такъв случай, обаче, каква ще е ролята на ЕЦБ? Ние в момента обсъждаме кой какво ще прави, кой каква задача ще поеме. Да, казва председателката, разбирам, че това е труден въпрос. Господин Докрос, а, мисля, че иска да даде, зададе въпрос. Благодаря. През юли 2012 година, господин председател, вие излязохте с историческо изказване. Вие казахте, че ЕЦБ ще направи всичко възможно да спаси еврото. Това изказване имаше много положително въздействие, но не върху паричната политика, а по-скоро върху финансово-данъчната политика. Много е, държави бяха спасени от банкрут. Паричният е, механизъм за трансакции не е перфектен, както разбрахме междувременно и е, не е ли ир... историческа ирония, че е, подобен вид изказвания са е, по-скоро е, спирачка за финансовата политика, а не стимул за развитието на економиката. Да, мога да се съглася с вас, че е, този механизъм не беше много ефективен. Но трябва да помним, че тогава, по това време, рисковете, с които трябваше да се справим чрез а, този механизъм ОМТ, транзакциите с незабавно плащане, а, тогава трябваше да спасяваме съществуването на еврото. Някои от лихвените проценти не бяха оправдани а просто бяха резултат на сбъдващи се самоспътващи се предсказания. Така че това беше изказване, което беше е, направено по нова време и то трябваше да предотврати негативни развитие е, определени негативни е, събития и да осигури ценова политика, стабилна ценова политика. Имаше условия за активиране на ОНТ от страна на е, страни, които имаха нужда от този механизъм. Аз нямах желание да се справям с финансовите проблеми или да засягам финансови проблеми в отделните страни. А освен това, моето обещение беше, че ако една страна има нестабилна финансова ситуация, нищо не може да се направи за да, за да се подобри ситуацията. единственият, който можеше да направи това е самата страна. Лихвените проценти са отражение на цялата ситуация и това беше всъщност основата на дизайна на този механизъм ОМТ. един въпрос от Филип Ламберт и след това малка пауза. Следващото изслушване ще, беше, ще бъде за е, борда за системен риск. Разбрах, че трябва да е кратък въпроса. Господин говерньор, казахте, че даването на кредити за реалната економика не е направило много. Очакванията за, възвръщаем... за очакванията за възвръщаемост. Съгласни ли сте, че финансовата индустрия като че ли се е престрастила към възвръщаемост, която е несъвместима с реалната економика? Да, така е. Нека кажа още нещо. Част от това, което наблюдаваме днес, е следното. От началото на кризата постоянно въвеждаме различни регламентиращи текстове, които целят да направят финансовия сектор по-низкорисков от преди. И в тази логика може да се каже, че възвръщаемостта е по-ниска от тази преди, защото знаем, че те бяха пристрастени към една възвръщаемост, която не е устойчива във времето. Но тъй като е по-ниска тази възвръщаемост и риска е по-нисък. Но е, всяко нещо има нужда от време. И, и пазарите, и финансовата индустрия имат нужда от време, за да оценят този факт. За това, че Възвръщаемостта им ще бъде по-ниска, но постоянна, но пък и рисковете ще бъдат по-малки. Трябва да започне да се цени този факт. Положението днес е много по-добро от това преди 3 години. Банките сега могат да набират средства на частните пазари, доверието се върна постепенно. И акционерите, като че ли разбират сега новата структура. По-ниска възвръщаемост, но и по-нисък риск. И съответно отговарят. Говорих за прегледа на качеството на активите. Ето тук то е много важно. Защо? защото за да се убеди, че частния сектор да инвестира в банковата индустрия, е нужно не само да има нисък риск, но и прозрачност в балансите на банките. И за това този преглед на качеството на активите може да се окаже много положителен за реактивирането на паричните потоци в банковия сектор, което пък ще захрани реалната економика. Благодаря. Е, стигнахме до края на валутната дискусия. Кратка пауза ще направим. 5 минути. И след това започваме с следващата сесия. Малко по-рано, може би. Но пък е, е, Марио трябва да хваща самолет малко по-късно. С 5 минути моля да се върнете в залата. Right, welcome back colleagues. We are now going on. Колеги, започваме отново. Преминаваме към изслушване с а, господин Драги отново, но този път а, в а, ролята му а, на председател на Европейския съвет за системен риск. Пак ще имаме а, кратко изказване на Марио и след това ще преминем към въпросите за този съвет. Марио, имаш думата. Благодаря, госпожо председател, почитаеми депутати. За мен е удоволствие да бъда днес при вас, за да мога да ви информирам за това, което се случва в Европейския съвет за системен риск. Господин Карни, гуверньор на Британската банка, стана първи заместник председател на същия този съвет. Е, от последната ни среща има промяна в економическата прогноза е, на Европа, насърчаващи с тези промени, но, както имах възможност да кажа многократно, те все още са прекалено малки, за да бъдем прекалено оптимистични. Има рискове за финансовата стабилност и в коментарите си днес ще говоря за работата на съвета, що се отнася до банковото дело, структурата на пазарите и за страхователното дело. Освен това, ще говоря за още две сфери на работата ни. От една страна оценката на прилагането на първата препоръка на съвета и указанията за използването на макропруденциални инструменти в помощ на националните органи. Застрахователният сектор играе важна роля и в финансовата система, и в економиката като цяло. Освен, че поема рисковете, които фирмите и домакинствата не биха искали да поемат сами, той също така действа като инвеститор. В същото време е, усеща се потребност е, за справяне с евентуални рискове и уязвимости, които се крият в страхователния сектор. Част от тях е, биха могли да засегнат стабилността на финансовата система. Животозастрахователните фирми, особено онези, които обещават гарантирани постъпления или възвръщаемост, всъщност страда от настоящите нихви, ниски лихви. От микропруденциална гледна точка ЕОПа посъветва и то правилно фирмите да променят бизнес моделите си. Това е изключително важно, за да бъде решен проблема в, при източника, в економиката. Ако бизнес моделите не се променят, застрахователните фирми могат да се опитват да търсят по-големи постъпления или възвръщаемост, като инвестират в по-рискови активи, което обаче ще ги изложи на потенциални загуби посредством увеличаване на рисковите премии. Фирмите нямат достатъчно стимули за решаване на тези проблеми, ако регулаторния режим не се насочи към решаване на тези проблеми. Невъзможността това да стане ще отслаби възможността на сектора да изпълнява важната роля, която трябва да играе в економиката. По-нататъчно въздействие върху цялата финансова система, посредством преки връзки и общо излагане на риск, също могат да станат факт. Трябва да се съзна, съзнава, че е, застрахователният сектор може да бъде от системно значение. И това вече е факт. На международно ниво е, съвета за финансова стабилност е, изготви един списък с е, глобални застрахователни фирми, пет от които са европейски. Международната асоциация на застрахователните надзорници разработи рамка за изготвяне на политики, които включват ефикасно разрешаване на проблеми и по-голям капацитет за поемане на рисковете. В САЩ в системно важни финансови институции, включително застрахователни такива, ще бъдат обект на консолидиран надзор на Федералния резерв, и ще трябва да отговарят на по-завишени стандарти за пруденциален надзор. В Европа трябва да завършим новата система за пруденциален надзор. Това е неплатежоспособност 2 и Европейския парламент играе изключително важна роля тук като съзаконодател. Този законопроект отразява по-добре рисковия профил на застрахователните фирми от първоначалния и дава по-голяма възможност за управление на риска. В същото време новата система трябва да се справя с нежелани последствия, като например променливостта на пазара в краткосрочен план, включая проциклични въздействия, като например целите на гаранционния пакет за дългосрочни инструменти. Както поиска Европейския парламент, съвета участва в економическата оценка на пакета, който изготви ЙОПА и е, подкрепя основните заключения. Имайки предвид казаното от мен току-що, изключително важно е този пакет да гарантира адекватно финансиране, адекватни капитали през цялото време, както и пълна прозрачност при прилагането им. Всички рискове би трябвало да бъдат взети предвид и да има план за тях. Банковата система играе изключително важна роля при финансирането на економиката. В същото време ролята на банките при финансовата криза показа кои са слабите места в системата. Предприемат се важни стъпки за преодоляването на тези слабости, за да може банковата система да бъде по-здрава, такава каквато я заслужават европейските граждани. Това е една сфера, в която Европейския парламент изигра важна роля, като одобри регламента за единния надзорен механизъм. Европейската централна банка извършва цялостна оценка на банките и то по начин, който да отговаря на препоръките на Европейския банков орган, които бяха оповестени през март тази година. Та, тази оценка е, има потенциала да укрепи доверието в е, солидността на банките в рамките на единия надзорен механизъм. Това от своя страна ще намали е, разходите за финансиране на банките и ще намали разходите за кредити на фирмите и домакинствата. Всичко това изисква ясна комуникация, както и ясни и ефикасни механизми, предварителни механизми, както и а, фискални а, мерки, които да могат да поемат а, евентуален недостъг на капитал. В а, съвета ние разглеждаме два структурни елемента от Европейската банкова система, които видяхме по време на банковата криза. Първо, а, големия размер на банковата система, сравнимо с реалната економика, и след това концентрирането на загубите в определени видове кредити. В много държави е бързото нарастване на банковите активи с е, помощта на лостови механизми се оказа неустойчиво. Когато се оказа, че има загуби по кредитите, голяма част от държавите, които трябваше да подкрепят банковата си система, се оказаха в притиснато положение, стигна се до използване на нови лостови механизми и до разширяване на кредитните е, плащания. Това засили кризата и продължават да ни тежи по пътя ни за излизане от а, тази криза. Имайки предвид всичко това, а, съвета, управителния съвет а, на Европейския съвет за системен риск продължава да размишлява за това как да се свържи размера на банките с размера на економиките. По време на кризата загубите на банките бяха концентрирани в определени видове кредитиране. В някои държави загубите по ипотеките доведаха до финансиране от страна на държавата. Дори малки сегменти, като например финансирането на транспорта и логистиката, доведоха до е, намеса на е, правителствата в някои банки. Цикличните сектори, е, където има голямо излагане, включително строителството, автомобилната индустрия и химическата и стоманодбивната индустрия са едни от тези циклични сектори. Затова ние продължаваме да работим в тази сфера. Сега ще говоря за ролята на централните контрагенти, ЦЦП на латински, които са е, част от европейската финансова система. Както знаете, държавите от Г-20 е, постигнаха съгласие всички стандартизирани е, деривати, които се търгуват извън борсата, би трябвало да минават клиринг през такива контрагенти. Когато тези контрагенти Извинете, макар че тези контрагенти предлагат различни ползи, които намаляват риска, те е, стават все по-системно важни в системата, което води до някои е, макропруденциални рискове. Процикличните практики на тези контрагенти ни притесняват изискванията за маршове, когато има стрес в системата и намаляването на тези маржове, когато няма стрес, може би са смислени от страна на всеки един контрагент, но това носи риск за увеличаване на цикличната чувствителност на финансовата система тези уязвимости може да нарастват с нарастване значимостта на контрагентите. И макар, че ЕСМА вече включи някои добри е, разпоредби в техническите си стандарти, тяхната е, ефективност от макропотенциална гледна точка може да бъде подсилена посредством е, допълнителни мерки от, от контрациклично естество. Тези контрагенти имат нужда от планове за излизане от кризата, както и преструктуриране, за да се избегне неплатежоспособност. Също така, тук има и риск за заразяване в кавички, особено контрагенти, които извършват клиринг на едни и същи продукти по съответната схема. Включването на пазарите на контрагенти а, трябва да стане така, че да няма допълнително негативно въздействие при а, проблеми на един контрагент и това да премине към друг. За това има конкретни указания, с които излезе ЕСМА. Имайки предвид системната значимост на тези контрагенти, Изключително важно е да има достатъчен инструментариум, за да може те да не могат да бъдат в кавички заразявани. Европейското законодателство а, даде на нашия съвет една ясна роля в а, тези сфери. А, например, по регламента за Европейската пазарна инфраструктура, ЕМИР, съветът е, получи задача да разгледа а, е, драматичното въздействие на процикличността на маршовете на контрагентите и да направи един механизъм, който да доведе до оперативна съвместимост. Обсъждат се тези въпроси и а, е, има изследвания от тук насетне по тях. Освен това, искам да ви дам малко информация за част от текущата работа на съвета. Първо, оценката на въздействието на първата препоръка на Европейския съвет за системен риск. Както знаете, препоръките на този съвет са така наречените меки инструменти и с тях има един механизъм, който се нарича действай или обяснявай. От а, гледна точка на отчетността, много е важно да се оценят действията на държавите членки и да се дадат обяснения, ако те не действат, след като излезе препоръка на съвета. Става дума за първата препоръка на съвета и той е свързан с кредити в чужда валута. Съветът току-що приключи с първия е, пълен цикъл, т.е. от излизането на препоръката до оценката на е, изпълнението на същата препоръка. Може би си спомняте, е, препоръката излага серия мерки за справяне с евентуални системни рискове при отпускане на кредити в чуждестранна валута на нефинансови частни фирми. Нашия борт в момента приключва с оценката. Тя ще бъде публикувана през идните седмици и смятаме да подходим по същия начин, когато излезем с следващи препоръки и правим оценка за тяхното прилагане. Втория въпрос е свързан с използването на макропруденциални инструменти, които бяха предоставени в европейските правила за капиталите. Както знаете, тези правила за капиталите влизат в сила 2014 година. Те предоставят различни инструменти за макропруденциален надзор, които националните органи ще могат да използват. Както споменах на предишното изслушване на 8 юли, Нашия борт работи с държавите членки за указания за това как националните органи могат да използват тези инструменти по един координиран начин. Ще ви предоставя повече подробности по този въпрос на следващото изслушване. Благодаря ви много за вниманието. Сега мога да отговоря на вашите въпроси. Um... Uh, много ви благодаря. Благодаря ви че ни казахте за назначаването на нов пръв заместник председател. Вече обмисляме кога можем да имаме изслушване с него. Невероятно в началото на следващата година, тъй като сме много ангажирани в тази комисия. Както вие споменахте, че вие работите много усилено в сферата на застраховането и финализирането на директивата за платежоспособност в рамките на Омнибус 2. Но в системен контекст, дали страхователни дружества стават сега по-системни, защото сега те са застрашени от това, което вече застрашава и банките, че се оттегля на явната гаранция за банките, както и за застрахователните дружества. Понятието за системност е различно в банковото дело и в застрахователното дело. Възможно е проблем с ликвидността да бъдат прехвърлени и да бъдат разрешени за банките в платежоспособност, докато при застраховането това не е възможно. Т.е. просто ще се спре застрахователната дейност. Освен това, слабите места в застрахователния сектор ще се превърнат в ниски нива на инвестиции в економиката или в песимистичния вариант в проциклични разпродажби на всяка цена. И на международно ниво се обмисля създаването на макропруденциални критерии за слабите места в застрахователния сектор. Създават се нови стандарти критерии на международно ниво за застрахователния сектор. И мисля, че застраховането има системно важен характер – но това не въжи само от гледна точка на това, че те трябва да бъдат спасявани собствени средства, за което вие говорихте. Сега има различни предложения, както знаем, за да могат застрахователните пенсионно-осигурителните дружества по-заинтересовани в дългосрочните инвестиции, но пък тези дружества изискват гаранции, било то от Европейската инвестиционна банка или от други органи. И ако в крайна сметка държавите осигуряват такива дългосрочни гаранции, то това дали ще означава, че банките ще трябва да субсидират по този начин застрахователните пенсионно-осигурителни дружества? Функцията дългосрочен инвеститор е типична роля на застрахователните пенсионните дружества. Това са типичните институционни инвеститори, които са отрешаващо значение за финансовата инфраструктура и за инвестициите в нея, които обикновено са дългосрочни и те балансират краткосрочните съображения в економиката. Дори без гаранции искам да кажа, че наскоро има тенденция големите застрахователни дружества да навлизат в дейности, които имат по-краткосрочен или средносрочен характер. Особено, що се отнася до кредитната дейност в условията на ограничена кредитна дейност на банките. Не съм сигурен, че застрахователният сектор има нужда от допълнителни гаранции, за да извършва своите инвестиции. Те винаги са били извършвани в миналото. Добре. Те искат тези гаранции и могат да не ги получат, както разбирам. Добре, сега от НП. Йорго Фео. Благодаря ви. Госпожо председател, господин Драги. Първо бих искал да ви кажа, че приветствам това, което ви казахте в уводното си слово. Наистина банковата система е важна за економиките на държавите членки. Един от важните елементи тук е нивото на доверието от страна на спестителите, на вложителите в системата – и така, що се отнася до единия надзорен механизъм, необходимо да се продължи дейността по схемите за гарантиране на влоговете и по системата за реорганизиране на проблемните банки. Що се отнася до това банките да могат да се спасяват със собствени средства? все пак нека да забравяме, че става дума за огромни суми в спестявания, които са на влогове в банки. Обаче, дали, господин Драги, имате ли решение, което наистина да вдъхне доверие в европейските вложители? Благодаря ви. Най-общо казано, най-доброто за спестяванията в Европа е да се върне доверието към економиката в Европа и да се осигури стабилно постъпателно възстановяване. Що се отнася до реорганизирането, трябва да разграничаваме онези нези финансови институции, които продължават да функционират, и ние, които вече са спрели да функционират. Тези, които все още продължават да функционират, имат добре установена, ясно установена иерархия и ние можем да кажем, че трябва преди всичко приоритетът да бъде опазването на влоговете и след това средства за собствено спасяване, когато е необходимо. И междувременно имаме различни категории кредитори. И трябва да сме изключително внимателни, когато мислим за спасяването със собствени средства, когато банката все още е жизнеспособна. Най-добрият отговор на тази ситуация е да има определен инструментариум, най- вече финансови инструменти, имитирани от банките, които продължават да функционират, за да могат тези банки да бъдат подпомогнати в сътруднено положение. И точно надзорният орган е този, който проследява как се извършва имитирането и използването на тези финансови инструменти. Шерен, pedir um comentário sobre uma situação. Много ви благодаря и аз бих искал само да кажа нещо накратко. Аз съм от Португалия и не финансова фирма. В Португалия плаща три пъти повече за заем, отколкото плащат други фирми за заеми извън в еврозоната, но не и в Португалия. Това е резултат от финансовата криза, която създаде разпокъсаност и разрубеност в еврозоната. Що се отнася до разходи за финансиране, виждаме, че ситуацията значително се подобрила за банките. Обаче, що се отнася до кредитирането, подобрението не е толкова значително. Продължаваме да наблюдаваме, че разходите за кредити са твърде различни в различни страни. Това отчасти се обяснява и с факта, който трябва да приемем, а именно, че рискът от предоставен на кредити в затруднени економики е по-висок, отколкото в страни, в които економиката не е изложена на такъв риск. Освен това, много банки в економиките в затруднен положение изкупуват голяма част от държавния дълг а лихвените проценти по държавния дълг са много по-високи, отколкото по държавния дълг емитиран от държави, които не са в това затруднено положение. За сега може да се каже, че за да се преодолее това е необходимо да се продължи стабилизирането на економическото възстановяване, да се подобри фискалната стабилност. Това ще намали лихвените проценти чрез намаляване на доходността по държавния дълг и това ще доведе до по-добро и по-уеднаквено кредитиране на реалната економика в еврозоната това, което лишава от финансиране малките и средни предприятия в реалната економика е липсата на инвестиции. Това е една от алтернативните инвестиции. Ако лихвените проценти биха били по-низки, банките ще да кредитират повече или поне на при по-малки лихвени процента. Може би те да няма да предоставят повече кредити, тъй като банките като цяло избягват рисковете. Но ако економиката беше или по-скоро, ако възстановяването би било по-стабилно, щяхме да видим, че рисковите премии намаляват. Ако фискалната консолидация би била по-напредна, това би било довело до намаляване на лихвените проценти. И ако рискът по държавния дълг е по-висок, то тогава дали би довело до по-голямо кредитиране на реалната економика? That's, that's, a quite, that's a quite difficult, uh, uh, quite difficult question. On one hand, one would think доста сложен въпрос задавате. От една страна това ще ускъпи кредитирането за правителството и съответно би направило не толкова скъпо кредитирането за фирмите. От, други страни, ако се, от друга страна, извинете, ако се повиши абсорбирането на капитала, например, за закупуването на държавни облигации, това ще намали капацитета за кредитиране на предприятията, на фирмите. Освен това, трябва тук, разбира се, да се използват претеглените рискове. И тези претеглени рискове ще бъдат по-високи за страните, които са в затруднена ситуация. И за това абсорбирът на капитал ще бъде по-високо за страните в по-затруден положение. Така че ви виждате какви са многобройните измерения на отговор на вашия въпрос. Да, за съжаление забъркахме една каша, от която не можем да излезем. Господин Лакадори от социалистите, благодаря ви, госпожо председател, благодаря ви, господин председател, за обудното ви слово. Бих искал да кажа нещо за банкирането в сянка. Миналата седмица Европейската комисия одобри един поетапен план за фондовете, опериращи на паричните пазари. Знаете, че тези фондове имат важна краткосрочна роля при финансирането на банките и правителствата. Но също така тези фондове представляват системен риск. Ликвидността и стабилността на тези фондове трябва да се гарантира. за да може те да не бъдат толкова сериозна заплаха. Също така се говори за по голямата заплаха, по-големия риск от това тези фондове да бъдат оставени без средства, защото тези средства се иземват от фондовете и се насочват извън Европа. Какво мислите за това предложение на комисия? Смятате ли, че той е достатъчно амбициозно или трябва да направим нещо повече според вас? Може би Европейския съвет за системен риск би трябвало да помисли за това. Има много различни аспекти на тези фондове на паричните пазари и те трябва да бъдат разглеждани от гледна точка на системния риск. Благодаря ви. Благодаря ви. Да. На 20 декември 2012 година Европейската комисия формулира предложение, свързано с фондовете за паричните пазари. Ние също така координираме нашата дейност с дейността на други подобни институции по света, например Федералния резерв в САЩ. И в съответствие с тази концепция, тези фондове с постоянна стойност са альтернатива на услугите по депозитите, които се предлагат от кредитните институции. Затова тези фондове би трябвало да подлежат или на същата регулация, както и банките, или законодателството трябва да предвижда тяхно за да, тяхното задължително трансформиране в финансови дружества с принципно друг характер. И регулаторите би трябвало да могат да интервенират, използвайки същите инструменти, каквито се използват и спрямо банките. Европейската комисия на 4 септември внесе предложение за регламент на Европейския парламент и съвета по фондовете за паричните пазари. Предложението на комисията предвижда различни решения. Сами по себе си тези фондове не се забраняват, но се изисква те да има 3% буфер от налични средства. И ще бъде задължително трансформирането на тези дружества в дружество друг тип, ако те не могат да отговорят на това условие. Също така предложението на Европейската комисия – съдържа редица препоръки, които мисля си, че ще обмислим и ще обсъждаме през 2014 година, така че ваши въпрос е дали 3% са достатъчни или не, ще получи своя отговор на по-късен етап. На този етап. Това е което мога да ви кажа какво мисля. Да, благодаря ви за това. Мисля си, че преди да завърши тази година, но отново ще обсъждаме този въпрос. Сега от името на Алде Оли Шмидт. Благодаря ви, госпожо председател. Господин председател, първо искам да ви приветства във връзка с новата политика за осигуряване на равенството на половете във вашата банка. Може би сте се вслушали в това, което казва парламента, за разлика от съвета. Да, да, господин Ланген, така е. И така, какви са последиците, господин председател, от създаването на един пълноценно функциониращ банков съюз с всичките му механизми за Европейския съвет за системен риск? Дали този институционален модел или рамка да бъде прекомерно сложна и да попречи на бързите действия? Също така, тъй като аз съм от страна извън еврозоната и мога да ви задам и други въпроси. Но какво ще се случи с банките извън еврозоната, които имат обаче филиали в еврозоната? Зададох този въпрос на един друг човек, няма да спомена името, но наистина не разбирам какво ще се случи, ако тези клонове са рискови от системна гледна точка. Не може да изтръгнете от това, господин председател, без да кажете нито дума за изборите вчера. Това е политически орган. Нашият орган е политически. Е нашата цел е политическа. Ако в момента разглеждам пазара, виждам, че той е леко нервен. Дали резултатите от изборите в Германия ще създадат повече финансова стабилност в Европа? Благодаря ви. Благодаря ви бих призовал госпожа председател да ме освободите от отговор на този въпрос. Надявам, че молбата ми е вече удовлетворена. По първия ви въпрос. Как ще съществуват съвместно Европейския съвет за системен риск и единия надзорен механизъм? Аз мисля, че те няма нужда да се конкурират единия пазарен механизъм ще бъде една пълноправна институция, докато съветът за системен риск е една мрежа, която само ще отправя препоръки и няма да взима задължителни за изпълнение решения. За разлика от единия надзорния механизъм. Той също така ще упражнява решаващи правомощи в сферата на банковия надзор – и ще споделя правомощие с националните органи за макропруденциален надзор в банковата система. Задачите, възложени на съвета за системен риск, ще се упражняват от този съвет. Да, съществува важно при покриване на членовете на управителните органи на тези две организации и това осигурява непрекъснати потоци от важна информация. Също така консултативният научен комитет наскоро публикува доклад по този въпрос. Приканвам ви да се запознаете с този доклад, тъй като предоставя много интересна информация. Сега вие ми зададохте същия въпрос за банки, които не са банки от еврозоната, но имат филиали в еврозоната. В този случай надзорът ще се извършва в съответствие с нормалната практика днес, когато има съвети на надзорни органи в страната, където е централната и страната, в която се намира клона или филиала, така че нищо няма да се промени в сравнение с сегашната ситуация. Разликата ще бъде, че преди ви имахте национални надзорни органи от наша страна, а утре ще имате един централен надзорен орган, един надзорен механизъм, но е, от практическа гледна точка нищо няма да се промени. Мога ли да повторя въпроса си? Тоест, вашият отговор е, че вие не смятате, че ще има проблеми с съществуването на тези две рамки, две основи и това няма да попречи да се реагира бързо, когато има проблеми. Не, не. Аз лично не виждам конкретни проблеми. Ако успеем да създадем добре реално работещ един надзорен механизъм, не би трябвало да има проблеми. Част от успеха е точно там, за което вие говорихте. Трябва да можем да действаме бързо, независимо и да не се допуска конфликт на интереси. От тази гледна точка сегашната уредба е определено по-добра от предишната. Що се отнася до скоростта, разбира се, трябва да гарантираме това, че ние достатъчно бързо изпълняваме решенията, взети на централно ниво и на национално ниво. Благодаря ви. В така случай не може да се допусне, че предложението на комисията е перфектно. Така ли? Е, тоест, е, ние ще се занимаваме с него. Сега господин Ламберт от името на Зелените. Вие говорихте за банките, за дружествата. Сега в директивата Omnibus 2 за баланса на на нестабилността. Нестабилността на пазара се вижда. Трябва да направим нещо, за да избегнем резултата от е, късите продажба и да предотвратим създаването на нови балони. Би трябвало да вървим в двете посоки, не само в едната посока. По отношение на банките, Госпожа Ендрия, ваша, вашата колежка каза във Вилнюс, че има напредък в Европа. В Европа банките имат леверидж на от 3,5%, което всъщност не е много, доста слабо е. Вие казвате, вероятно, трябва нашата цел да е 10%. Дали една такава стойност би довела до по-голяма стабилност? На първия въпрос ще отговоря. Всички мерки, които биха намалили нестабилността в краткосрочна в краткосрочна перспектива са добре дошли. Имам предвид е, тук, тук мерки, които са насочени към корпорациите. Мерките, освен това, трябва да са симетрични, а не асиметрични т.е. економическите условия трябва да са добри. Освен това, мерките трябва да са прозрачни. Това означава, че инвеститорите трябва да знаят какви въздействия ще имат мерките и какви са балансовите отчети на съответните фирми. Уязвимостта на съответните институти не бива да е скрита. Това е важно. На втория въпрос. Имахме различни цифри, които бяха казани а, по отношение на степента на левериджа. Азовския комитет каза 3%, след това бяха заложени стойности като 5%. Когато гледаме леверидж съотношението, е, не бива да изпускаме от поглед международния аспект. Според мен, е, тези стойности са по-низки за е, щатските банки, отколкото за европейските банки. Трябва да сме внимателни, защото чета се прави по различен начин. Включват се експозицията на деривативи в щатите. И е, за това е, цифрите се различават. За, когато говорим за либериджа, не бива да сме прекалено щедри стриктните леверидж проценти влияят върху ликвидността и, и най-вече имат влияние върху дейностите за възвръщаемостта. Какво имам предвид? Какво ще направят банките с една стойност, която е прекалено обвързваща? Те ще изключат рипопазарите, т.е. тези дейности, които са с нисък профил. Трябва да сме внимателни, когато оценяваме влиянието и въздействието на либарича. Трябва да вземем предвид мерките, които са съществени за функционирането на пазара, за, за мерките съществени за ликвидността но не бива в никакъв случай тези съотношения, тези стойности да нарушават функционирането на пазара и да ограничават разнообразието на транзакциите. Въпросът е важен и ние мислим върху него. Не е просто Е, не е просто решението, което може да се предприеме, така както мислехме преди. Базелския комитет е, беше посочил процент като 3%, стойност като 3%, някои предлагат даже по-низки стойности. Е, смятате ли да излезете с полити... политически документ? Не. Нямаме го това в е, нашия план за следващата година, но в е, следващото, на следващото заседание на управителния съвет е, ще обсъждаме този въпрос. Председателката за рисковите тежести искам да кажа нещо. Това е важно за политиците. Имам предвид дължавния дълг, облигациите, кредитите. Е, това са все неща, които са свързани с рисковите тежести. Те са отразени и в директивата за капиталовите изисквания 4. Но нещата е, се различават от бизнес модел до бизнес модел. Ако погледнем дадена банка и левериджа в различни сектори, там може да се окаже, че има проблем, ако нещата, ако същите цифри се видят в рамките на една друга банка. Просто исках да кажа, че от сектор до сектор, от банка до банка има разлики в начина на структуриране на отчета. А някои от хубавите страни на левериджа е простата концепция. Хората я разбират. Това е концепция, която не засяга, няма нужда в нея да се включват рисковите тежести. И това е хубаво. Концепцията е ясна. Ако аз разбрах а, правилно, ако започнем да сравняваме различните съотношения, би трябвало да, об, да, да знаем как да оптимизираме резултата и въздействието от левериджа. Но в такъв случай концепцията ще загуби своята простота и яснота. Thank you. Uh, Mr. Draghi, you referred in your opening statement to Solvency II. Благодаря за способност. Две. Имам три въпроса. Аз е, съпътствах това досие от 4 години, така че ви поздравявам за вашите амбиции. Сега за законодателството. Смятате ли, че е разумно е парламента и съвета да се впуснат в подробности в това законодателство, да уточнят за всички подробности или не? И в частност, смятате ли, че е разумно да се заложи и процент за определени активи, които да се държат от застрахователите? Или пък това трябва да се реши от регулаторните органи? Или пък по-скоро законодателството трябва да се съсредоточи за превенция на бъдещи рискове. На второ място, какво смятате, че с платежоспособност 2 трябва да се засегне и инфраструктурните проблеми. Много колеги са загрижени, че по този начин ще се създадат рискове за европейската економика. В <clears throat> директивата за капиталовите изисквания 3 има текстове за кредитните, за рейтинговите агентури. В директивата 2 се правят много повече препратки към кредитните, към рейтинговите аген, агенции. Интересуваме вашето мнение за това дали повече ограничения, повече препратки ще увеличат рисковите, рисковете и дали няма да се получи върха, е, извинявайте, ефекта за стигане до скалата. Какъв е общият миск, а, е, микс? Ясно е, че ако оставим регулаторите, регулаторните органи да действат свободно, ние ще имаме регулаторен арбитраж. Ако имаме едно доста строго, негъвкаво законодателство, може да се озовем в една ситуация на непрестанни промени. Е, нещата много бързо, законодателството много бързо ще остарява. Въпросът е да, се, да имаме правилния баланс, да се ограничат компетенциите на законодателите и в същото време да имаме законодателство, което да е достатъчно гъвкаво и адаптивно към различните обстоятелства. Това е нашата цел и би било една добра цел. Във всички области ние се движим към повече хармонизирани системи, към повече единност в платежоспособност 2. Това е също нашата цел, за разлика от целите, които си поставяхме преди. Е, там се има преди там се цели дългосрочна стабилност на економиката, но за момента нямаме доказателства, че застрахователите имат е, дългосрочни политики. Не, те действат средносрочно и техните отговорности са съответно средносрочни. В когато лихвените проценти са ниски, е, печалбите съответно са ниски. Ние не смятаме, че това могат да са дискусии, които ще имат влияние върху една дългосрочна политика. Не би трябвало тези аргументи да се използват така. Освен това, попитахте за мнението ми дали, имаме рискови, дали да имаме рискови тежести, зададени от законодателите. Аз мисля, че отговорих на този въпрос. Какво беше? Извинявайте. За кредитните, за рейтинговите агентури, дали да има съответни препратки в платежоспособност 2. По-скоро би трябвало дейността на тези Общото мнение е, че дейността на тези агенции трябва да затихне. Отговорът не сме мислили за това. По този въпрос, когато имаме доклад, ще ви го изпратим. Благодаря. Междувременно се вижда, че въпросът е доста спорен. Сега, господин Микос Шунтис. Никос Шунтис има думата. Благодаря. Προηγούμενη αντίστοιχη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. При последното заседание, преди два месеца, аз ви попитах как виждате, как оценявате курса на неизплатените кредити в Гърция. 50 милиарда не стигат се рекапитализация на банките. Два месеца изминаха от тогава. Искам да ви попитам какви ще са вашите реакции. Тогава вие просто ми казахте, че положението буди загриженост и трябва да се изчака. Моят въпрос е сега, знаете ли какво е състоянието с тези неизплатени дългове? Какво ще се прави с тях? И дела на неизплатимите дългове в гръцки и други банки. Тези дългове застрашават ли гръцката или европейската економика? Банката на Гърция и Нордърн Рок. Какво ще се прави с тях? Как да действаме ние сами? Well, we never discussed the specific point of these type of loans at the SRB. Този вид заем. Нека кажа по този въпрос следното. Не, в момента няма смисъл да, раз, да разсъщаваме за бъдещите нужди, финансови нужди на Гърция. Имаме програмата на Международния валутен фонд до 2016 година, имаме програма до 2014 година. Не може да кажем какво ще се случи, ако не са достатъчни парите. Сега за, за кредитите. и за надзора на гръцката банка, банка в Грейс. Моля ви да повторите въпроса. Πολύ ευχαρίστως, καταλαβαίνω και η κούραση και η διάρκεια της συνεδρίας. Λέω... Да, ще повторя. Е, преди доста време имаше заседание, на което ви зададох този въпрос. Ако Гръцката централна банка има проблеми с, кред... с неизплатените кредити. Кредитите на гръцките банки, както беше случай в Великобритания с BlackRock. Значи, тези дългове трябва да бъдат изплатени, обаче 50 милиарда не са, ако тези 50 милиарда не са достатъчни, какво ще направите вие? В момента нямаме този проблем. И както казах, в момента ресурсите, средствата са достатъчни, така както, го предвиждат, така както ги предвиждат програмите. Благодаря. А сега господин Ланген от НП. Благодаря, господин председател. Аз не знае дали ви разбрах правилно по отношение на фондовете, на паричните фондове, фондовете за паричния пазар и за банките в сянка. Разбрах ли ви плановете, че ще подкрепите предложението на съвета? а името да се забранят гъвкавите плащания от страна на фондовете и да няма допълнения от увеличаване на средствата от 3 до 5%. И сега за ЦЦП дружествата, т.е. партньорите, контрахентите. балансовия метод от щатите е доста рискован, вие го казахте. Той би утежнил проблемите на контрагентите. Доколкото си спомням, на 15 септември 2008 година 1,27% от рисковете бяха генерирани именно от деривати на, е, на банките поради нетинга, който не трябваше да бъде обозначен в отчетите. Вие казахте обаче, че компетентният орган ЕСМА прави предложение. Интересуваме е, как биха били реорганизирани активите на, на банките, които имат проблеми? И как бихте оценили нуждата от реорганизация? На следващо място, сътрудничеството с Базелския комитет, когато, нами, нам, когато има нулева оценка на държавните дългове. Може ли да се мисли не краткосрочно, но в дългосрочна перспектива, нулевата оценка да плавно да премине в една реална оценка и така да се изравнят дълговете. Thank you. The, well, on, on the, on... Благодаря. Що се отнася до фондовете за паричните пазари? Мисля, че си казах преди какво мислим по въпроса. Синавси трябва да бъдат обект на същите разпоредби, както и банките законодателството трябва да бъде такова, че те да се превърнат в нетни активи. Винавс. Мисля, че достатъчно казах. И мисля, че може да се подобрят нещата, каза го и председателката в предложението. Сега за дериватите. Едно от най-добрите неща, които се случиха след финансовата криза, бе, че всички стандартни дравативни инструменти и договорите по тях ще бъдат обект на клиринг през контрагентите. Данните ще попаднат в а, депозитариуми за данни. Ще има клиринг за нестандартните но ще има капиталови изисквания от по-санкциониращ характер. И макар, че процесът продължава, на световно ниво той е по-труден, отколкото очаквахме ние. Специално вие, защото вие сте докладчик по Емир. Ще продължим да работим. От две, от две страни е максимална прозрачност и това, че контрагентите могат да се превърнат в източници на системен риск. Благодарение на Емир и данните ще бъдат на разположение в Европа. Тези търговски регистри ще ги предоставят посредством ЕЗМА, националните органи и ТБ. Така че благодарение на този регламент ние ще можем да видим видовете рискове, излагането на риск, концентрацията и, и евентуално рисковете от заразяване. Ние трябва да препоръчваме на всички власти на национално ниво, европейско ниво и да създаваме форум за диалог, като приобщаваме всички към този диалог постоянно. Европейски съвет за системен риск, както знаете много добре, по ЕМИР, трябва да излиза с становища за процикличността и оперативната съвместимост. По сложния въпрос за тегловните коефициенти на рисковете. На последното заседание на борда на 17 септември една група експерти от научните среди и от други излязаха с един технически доклад по темата пред нашия борт. Много бе полезна дискусията, много богата на становища. И заключението беше, че този доклад е добра отправна точка за по-доброто разбиране на риска, който идва от излагането на риск на държавни облигации и как може да се смекчи този риск. Няма обаче предвидени действия от рода на изготвяне на политики на ЕЦБ в резултат на това. Няма нито предупреждение, нито препоръка, нито каквато и да е друга формална стъпка, която да обмисляме. Е, ще продължим да работим по темата. Искаме да излезем с доклад от научен характер about any progress in this area in Ще информирам комисията какъв е напредъка по въпроса, когато има такъв. Но това няма да се случи преди оценката на баланса а, и а, стрес-тестовете не бъдат завършени по време на единия надзорен, използване на единия надзорен механизъм. Много благодаря Наистина дълго време отговаряте въпроси. Три часа въпроси. Много ви благодаря. Благодаря за подадената информация. Благодаря ви. We'll Ще се видим скоро, надявам се не след дълго. So that's it until tomorrow at 9. Закривам заседанието. Ще се видим отново утре в 9.